Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми колеги, позволете ми първо да ви благодаря за всички зададени ми въпроси и за интересното разискване, което проведохме днес. Нека ви уверя в едно. Ако ми гласувате доверие, ако подкрепите кандидатурата ми, думите ми ще прераснат в дела. По време на днешното изслушване се опитах до някъде да ви изложа какви стъпки смятам да предприема. Заедно с държавите членки, социалните партньори и Европейската комисия. Европейската комисия заедно с държавите членки и социалните партньори възнамерява да инвестира в заетост и растеж. Искаме търсещите работа да се завърнат на пазара на труда, да доразвият уменията си, да се възползват от възможността за трудова мобилност. Възнамеряваме да гарантираме възможно най-добрата социална закрила, както за заетите, така и за търсещите работа. Възнамеряваме освен това да намалим бедността, да гарантираме здравословни и безопасни условия на труд, да се борим срещу социалния дъмпинг и дъмпинга по отношение на трудовото възнаграждение и да гарантираме равни възможности на пазара на труда, както и равно третиране. За да постигна всички тези цели, ще се възползвам от всички налични инструменти. Новоизбраната комисия ще мобилизира до 300 милиарда евро за инвестиции в работни места и растеж. Около 10% от бюджета на Европейския съюз ще бъдат заделени за моя ресор – ще ги мобилизирам за постигането на всички цели, които изброих до тук, а именно засилване на социалната закрила, борба срещу бедността и насърчаване на заетостта, младежката безработица. Този проблем ще е сред основните ми приоритети. Всички държави членки трябва да работят за неговото решаване, като се стремят към измерими и трайни резултати. Социалната политика в по-голяма степен ще залегне в европейското полугодие. Реформите, които следва да извършат държавите членки, ще бъдат подлагани на анализ и от гледна точка на социалните последици от тях. Скъпи колеги, Европейската комисия смята да постигне всички тези цели съвместно като екип под ръководството на Жан-Клод Юнкер. Ще си сътрудничим и с Европейския парламент, както и разбира се с държавите членки и социалните партньори. Наясно сме с това, че сме изправени пред огромни предизвикателства и че можем да постигнем успех единствено, ако ги посрещнем заедно. Ако след пет години можем да кажем, днес в Европа има повече работни места и по-малко бедност, то тогава, но само тогава, скъпи колеги, ще знаем, че сме постигнали промяна за гражданите. Както казах и в встъпителните си думи, Европа трябва да работи в името на гражданите. С удоволствие ще работя заедно с вас. Благодаря ви. Once again, thank you. Uh, Нека отново да благодаря на госпожа Натайсен. да благодаря на всички депутати, които взеха участие в това изслушване. Заседанието на координаторите ще се проведе при закрити врата от 1 до 2 часа с цел оценка на това изслушване в зала А СП 5 г 2 Заседанието на координаторите за оценяването на това изслушване отново от 1 до 2 часа след обед в зала АСП 5G2. Благодаря на